Buongiorno a tutti. Buongiorno e ben ritrovati dopo questa pausa estiva. Добро утро и добре дошли на всички след лятната почивка. Сега започваме, след маничко. И искам от името на всички да Поздравя госпожа Пел. Те поздравя нея и нейните сътрудници. Започвам с дневния ред. Ако нямате забележки по дневния ред, приемаме дневния ред. Нямате забележки, така ли? И добре дошли и на преводачите, които ще имат доста работа днеска. Следващата точка – одобрение на протокола от заседанието от 21 юли. Ако нямате забележки по него, протоколите от двете предишни заседания ще въжат за прияти до края на днешното заседание. Освен това, искам да ви кажа, че днес нашето заседание се излъчва по интернет. Тоест, гражданите, които се интересуват от нашата работа, могат да ни слушат. И така, започваме с работната програма. Работната програма за общата селско-стопанска политика. В, тази, но, в този много важен седми парламентарен мандат. Радваме се, че комисара, се за земеделието и развитието на селските райони е тук. Тя ще ни подкрепя в нашата работа и през целия нов парламентарен мандат. Освен това, по този повод може да засегнем някои много важни въпроси, които са от особено значение в млечния сектор. През последното заседание говорихме за това и мисля, че е наистина е изключително важно, ако днес имаме възможността да говорим за това. И то да го споделим с е, комисара. Да кажем какви са нашите мнения, какво е нашето становище в кризата в сектора. Драга Мариан, много се радваме, че ти си днес сред нас и се надявам, че твоето присъствие днеска означава, че и за в бъдеще ще се отзоваваш на нашите покани. Особено когато става дума за големи промени в селскостопанската политика, например приемането на Лисабонския договор, ако референдума в Финландия има положителен резултат, тогава ще ни предстои още една реформа в селскостопанската политика и тогава ще имаме обмен на мнения за финансовата ситуация в общия контекст на селскостопанската политика. И тогава ще видим, че селскостопанската политика има много врагове, а именно хора, които правят и ще искат да ни ограничат бюджета и да ограничат интервенционните мерки. Тоест това е нашето бъдеще, това са нещата, с които ще се занимаваме и е, които ще обсъждаме с комисара. И мисля, че след 2013 година може да кажем, едва тогава ще може да кажем дали ще имаме една обща селско-стопанска политика и как ще изглежда тя. Това е, са основните неща, с които ще се занимаваме през парламентарния мандат. Това са важни неща не само за селските стопани в Европейския съюз, но и за всички граждани. Мариан, имаш думата. Господин председател, уважаеми господа депутати, радвам се, че съм тук в Комисията по земеделие. Надявам се, че се връщате тук след една приятна вакансия. Смятам, че всички сме наясно. Има много работа, която трябва да бъде свършена. И за това съм щастлива, че имаме възможността да предприемем действия бързо тук в Европейския парламент. И разбира се, бих искала да ви поздравя за това, че сте избрани тук в парламента и за това, че сте избрани за членове на тази комисия. Виждам някои познати лица, а също така виждам и лица, които не познавам толкова добре. Очаквам с нетърпение да опозная всички вас по-добре. Също така очаквам с нетърпение и Европейския парламент да започне да играе по-важна роля в решаването на политиката по земеделието и развитието на селските райони в Европейския съюз. Разбира се, при условие, че всички държави ще ратифицират Лисабонския договор. Ще се върна към този въпрос малко по-късно. Имаме много проблеми, върху които да дискутираме, но се надявам да ми простите тази сутрин, че ще се концентрирам само върху някои от различните теми. Смятам, че с старата комисия по земеделие ние имахме много добри взаимоотношения, отчасти защото винаги бяхме искрени, ясни и много целенасочени в своите дискусии. Бих искала да започнем по същия начин с новата комисия по земеделие. И така, за да изразя много ясно гледните точки на комисията, на Европейската комисия, особено за новите членове, ще кажа някои неща, които може би някои от вас са чували преди това. с оглед на действията от това лято, ще започна с проблемите в сектора на млякото и млечните продукти. Казвала съм няколко пъти преди, че наистина ситуацията е сериозна и е ясно, че трябва да проявяваме състрадание и да предприемаме действия. Ние сме правили това, но смятам, че можем да постигнем съгласие и трябва да се съгласим, че тези действия трябва да бъдат ефективни, не само да решават краткосрочни проблеми, но също така да бъдат ориентирани и към една по-дългосрочна перспектива. С други думи, ние трябва много мъдро да изберем своите инструменти, с които изграждаме политиката, да взимаме предвид а, настоящите проблеми, но също така да отправим поглед и в по-далечното бъдеще. Още веднъж ще повторя, че някои хора възприемат системата с квотата на млякото като един инструмент, който би могъл да спаси тази система за в бъдеще. Но аз не бих могла да се съглася с това. Ако погледнем назад и вземем 93-99 като начална точка и се обърнем към бъдещето, към периода който е след 2010 година. Ние така или иначе имаме система за квотите с мляко. Тази система е ясна, тя ще бъде премахната през 2015 година. Това е пътеката, която сме очертали през 2003 година, през, по време на а, средносрочната реформа. Ние всъщност започнахме да проправяме тази пътека и чрез здравната проверка на ОСП. По време на срещата на върха през юни получихме потвърждение, че това е правилният път и че той е добре обоснован прекалено сериозно централ, централизирано планиране на квотната система за млякото няма да ни осигури добре структуриран млечен сектор. Той ще задържи ефикасността, ще повиши производствените цени и ще постави затруднения пред младите земеделски стопани да влязат в сектора. Аз не смятам, че това е правилната рецепта в дългосрочен план. А в средносрочен план и краткосрочен план урязването на квотите също не е добра рецепта. Това ще изпрати съобщение до земеделските стопани, че те просто не могат да се доверяват на това, което казваме за политическата среда, в която те трябва да работят. Затова сме ги а, помолили да се подготвят за сектор без квоти. Ако сега направим един обратен завой, ще настъпи пълно объркване и то объркване, което ще бъде разрушително. И смятам, че сме се съгласявали няколко пъти, многократно, че това, от което се нуждаят фермерите, е предвидимост. Друга идея на парламент е предложението за създаването на млечен фонд, който да допринесе за преструктурирането. Аз трябва да кажа, че при, при преструктурирането на млечния сектор в някои части на Европейския съюз, това предложение а, би поставило добра основа за развитието на бъдещето напред. Аз бих искала да попитам, откъде ще дойдат парите за това преструктуриране? Аз ставам с впечатлението, че хората, които предлагат а, тази схема, смятат, че парите ще дойдат от първия стълб. Но това означава да се построят въздушни замъци. Проекта бюджета за 2010 година остава един много ограничен, много малък марш. А за годините, които следват, рисковете за финансовата дисциплина стават реалистични, така че не можем да разчитаме на това да имаме пари на лице. Това също беше решено през 2003 година, когато достигнахме тавана на а, разходите, че а, а, трябва да се осигурят пари за това. Така че няма марш, който е останал вътре в функция 2 за такъв фонд. Аз мятам, че а, една такава идея ще бъде много по-добре позиционирана, поне по време на дискусиите през 2003 година, да имаме а, премии, които са отделени от производството. През 2003 година ние а, разпределихме 5 милиарда евро между земеделските стопани. И само като пример, немските земеделски стопани получиха 1 милиард евро – и това не беше единично плащане. Всяка година 1 милиард евро се разпределят между фермерите, които са заети в млечния сектор. Здравната проверка на ОСП и економическия пакет за възстановяване също така освобождават 4,2 милиарда евро, за да се посрещнат новите предизвикателства, включително и новите предизвикателства, които са включени в належащото преструктуриране на млечния сектор. И това са реални пари. Аз съм убедена, че тези реални пари ще предоставят една реална помощ на земеделските стопани да преструктурират сектора и да постелят пътя към едно по-добро бъдеще. Това е най-важното от действията, които сме предприемали или от действията, които биха могли да бъдат предприяти чрез нашите традиционни мерки за подкрепа на пазара и чрез държавно подпомагане, сред други неща. Трябва да е ясно, че а, сме много проактивни и се опитвахме а, да овладеем кризата на пазара. През януари 2009 година Като взехме предвид кризата в износа на места на пазара, доведоха до допълнително отделяне на средства от 600 милиона евро. пазарът се връща към своето балансирано положение, към своето равноценно положение, и постигаме стабилизиране. Напоследък ставаме свидетели на подобряване, известно подобряване на цените и аз се надявам, че това подобрение на цените ще се осъществи и в млечния сектор и ще се отрази на парите, които се получават от фермерите там. Бих искала да благодаря на комисията за ускоряването на взимане на решение за удължаване на интервенционния период. Виждам във вашия дневен ред за утре, че имате намерение да дадете положително становище за предложението на комисията по упростена процедура и съм много благодарна за това сътрудничество, което оказвате по този изключително важен въпрос но а, смятам, че ще е грешка да разглеждаме кризата на пазара само чрез мерките, които се предприемат по общата селскостопанска политика. Очевидно, централният проблем е, че економическата и финансовата криза се отрази много сериозно върху търсенето и, за съжаление, това е един проблем, който европейската, политиката на Европейския съюз не може да реши сама по себе си. Но виждам какво се случва в взаимоотношенията между млечния сектор и останалите части от тази верига. Производителите на млечни продукти спаднаха под нивата, които наблюдавахме през 2007 година виждаме, че цените за потребителите са 14% по-високи, отколкото бяха по това време. Виждам, че има разлики и на пазара на захар и така нататък, но това са осреднените цифри. И това ме кара да си мисля, че наистина има проблеми в веригата по доставките, И се надявам да видя анализа на Европейската комисия по този въпрос преди края на тази година. Очевидно, трябва да следим какво се случва в сектора на млечни продукти, но в същото време не трябва да изпускаме от поглед и по-широката картина развитието на ОСП след 2013 година. Трябва да внимаваме какво правим в дългосрочен план – но ако не следим и пътя, който води към по-далечното бъдеще, смятам, че хората ще загубят поглед върху това какво ще се случи. Вече проведохме няколко дискусии по този въпрос в съвета. Тези проблеми са жизнено важни как да окажем правилна подкрепа от гледна точка на политиката по отношение на земеделието, на околната среда и на економиките в селските райони. Това само подчертава колко важни са тези проблеми за нас. И разбира се, постигането на една правилна дългосрочна политика и правилните реакции изисква изключително тежка работа. Не можем да очакваме добри реакции от страна на земеделските стопа на страна на сектора, ако не свършим своята работа както трябва. Европейската комисия възнамерява да издаде комюнике, което освен всичко друго, ще представи политиката след 2013 година. А междувременно ще има и много живени дебати и знам, че не, не мога да че мога да разчитам на членовете на тази комисия дебатите да бъдат проведени правилно. Тази сутрин ще спомена и още три по-специфични теми от най-напред от най-непривилегированите области, това е една а, друга област, която предизвиква страстите на хората. Но е важно да си припомним, че през 2005 година се договорихме, че трябва да достигнем по-ефективен начин за разпределението на бюджета получихме критики от страна на Сметната палата и се опасявам, че ако не се справим с този проблем, ние отново ще търпим критики в тази област. Аз вярвам в плащанията за по-непривилегированите области, Но смятам, че основата за тези плащания трябва да бъде положена върху много а, логични принципи. Трябва да имаме критерии, които са свързани с на климатичните условия, с това да преценеме атмосферните условия а, и да се съобразяваме с областите, в които има а, природни затруднения. И всъщност преди да направим а, такова предложение, трябва да видим дали системата наистина а, действа. Аз съм поставила крайен срок за представяне на картите, за да се види как различните критерии ще се отразят на територията. И този крайен срок е януари 2010 година цялостният процес ще постави началото на нова система за дефиниране на въпросните области. Това ще отнеме време и усилие. Трябва да кажа ясно, че е, не сме настроени за това да намаляваме тези области, но трябва наистина да имаме ясни критерии. Не става въпрос само за намаляване на средствата или на броя на районите. Качеството на селско-стопанската продукция има ключово значение. Мисля, че този въпрос не трябва да бъде оставен на заден план поради проблемите, които преживяваме сега. Разбира се, кризата в световната економика влияе на решенията на хората, какво купуват и какво е, ядат. Те се опитват да купуват по-ефтини продукти, но ясно е, че в дългосрочен план качеството на селско-стопанската продукция на Европейския съюз ще ни даде възможност да останем е, един силен търговски партньор на световният пазар. В никакъв случай не трябва да правим компромиси в това отношение. Няма да говоря повече по този въпрос, но по-нататък ще се върна, за да обясня какви са детайлите на нашата политика в това отношение. Разбира се, не трябва да забравяме земеделието и измененията в климата. Измененията в климата е сред приоритетите на шведското председателство и вероятно това е най-голямото дългосрочно предизвикателство, пред което сме изправени, пред което е изправен целият свят, пък и Европейския съюз, разбира се, трябва да се опитваме да намалим емисиите на парникови газове. Значи трябва да се справим с тези два проблема. От една страна продоволствената сигурност, а от друга страна сигурността на околната среда. И не е лесно да се уравновесат тези две предизвикателства, но това е нещо, което обязателно трябва да се опитаме да постигнем. Предвиждаме различни политически инструменти за решаване на тези проблеми, както съм обяснявала и в миналото, трябва да ги използваме целенасочено и решително и трябва да видим как ОСП се вписва в усилията ни за предотвратяване на затоплянето в климата. Трябва да се включим най-активно в международните преговори за предотвратяване на измененията в климата, включително и на срещата в Копенхаген, която ще се състои в края на годината. Както обикновено, след малко ще ви предоставя думата за въпроси, но преди това искам да се спра на още един пункт. Тази парламентарна година се бележи от едно изключително важно събитие, което ще има много голямо значение за нас. Това е преминаването към съвместно взимане на решения в областта на земеделската политика. Всичко това ще повлияе, това ще повлияе на работата на всички ни. Но искам да кажа нещо, което е от голямо политическо значение. Радвам се, че ОСП става обект на съвместно взимане на решения, че парламента ще бъде поставен на равна нога с парламента. Съвместното взимане на решения – ще започне когато и ако Лисабонският договор влезе в сила. Тогава парламентът е, ще бъде равностоен участник в законодателният процес, ще поеме своята отговорност и тогава още повече ще трябва да градим нашите отношения на основата на взаимно доверие. ще трябва да обосновем необходимостта от ОСП и знам, че председателят на вашата комисия ще работи в тази насока. Съвместното взимане на решение предполага по-продължително време за взимането на законодателни решения, но не се съмнявам, че участието на парламента ще повиши легитимността на общата селско-стопанска политика. Съвместното взимане на решение разчита на достатъчна информираност. И както всички наши други политики, ОСП не е нещо, което човек, с което човек може да се запознае, като набързо прегледа някой друг документ или като а, отдели минути пред телевизора. Аз разчитам на задълбочените познания на членовете на тази комисия. Надявам се, че и в бъдеще ще бъде така. Председателят на комисията на Декастро предвижда редица технически срещи и комисията с радост ще участва в тях. Сериозен, задълбочен и целенасочен дебат ето това ни е необходимо. Сигурна съм, че е, така ще продължи е, нашата работа, работата на Европейската комисия с е, вашата парламентарна комисия. Нека се постараем работата ни през тази есен да бъде плодотворна. Благодаря, госпожо Фишербол. Благодаря за интересният начин, по който представихте картината и ни обяснихте колко деликатно е сегашното положение. Сега ще дам думата. Имаме записани 22 души за изказвания. Затова ще бъда принуден да огранича времето за изказване. Искам да ви напомня, че вече Многократно, надълго е, и широко сме обсъждали тези въпроси. Всички съзнаваме необходимостта да помогнем с всички сили на сектора на млечната промишленост. Ще имате по две минути за изказване. Ще започна с координаторите които ще имат две минути, а всички останали по една минута на изказване. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, искам и на вас да благодаря, че още в самото начало на парламентарния мандат сте при нас в комисията и се надявам, че добре сте си починали през лятото. Това лято аз лично бях много загрижен за развитието на европейската селско-стопанска политика и за положението на селските стопани. Сега аз не се оплаквам с удоволствие. Но когато погледна ситуацията на много от моите колеги, се изпълвам с загриженост. Виждаме проблеми с, в млечния сектор – и виждаме проблеми, които ще се отразят на бъдещето на най-добрите млечни предприятия. Те няма да могат да продължат да произвеждат. Освен това, има голяма разлика в млечно производителните предприятия, поне в Германия. А, много тежко положението на селските стопани, които получават минимални заплащания. Зная, че това не е непременно резултат от квотите, но има все пак някакво психологично въздействие върху търговията. На 12 март миналата година казах след вземането на това решение нещо от рода на ние няма да може да се приземим меко, а ще катастрофираме направо. И сега виждам, че тази катастрофа наистина се е случила. И освен това положението се влушава, че и цените на житото са по-високи. Е, за един тон се заплащат 800 евро. Това не може да бъде. Ето защо смятам, че в че тази година в Германия от е, е, в Германия през това лято е, цените спадат все повече и за това мерките в селско-стопанската политика не спомагат, поне до момента. Ето защо искам да ви помоля за подкрепа в тази насока. Благодаря, Лос Каполо Сантос. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Ние, разбира сме, сме готови да продължиме честната и взаимно лоялна съвместна работа, която отличаваше нашето сътрудничество през миналият мандат. Ще бъда кратък, госпожо комисар. Вие казахте нещо, което не ми хареса особено много. Ще ви го кажа веднага. Наистина, положението в, млечния сектор е много сериозно. Аз съм а, а, либерал, а, а, свободомислещ човек, уважавам вашето мнение, но имам и свое мнение, което е различно. Смятам, че сегашното положение изисква прагматични и конкретни реакции. Какво е? Знаем какво е положението. Трябва да осигурим стабилизирането на пазарът на млечни продукти, като осигурим необходимото и на производителите, и на потребителите. И като политически представители, обаче, ние не сме на висотата на този проблем. Вие казахте, че се наблюдава вече известно стабилизиране на пазара на млечни произведения. Но това не, не това осигурява оцеляването на сектора – Искаме стабилност наистина, но трябва да гарантираме на производителите възможности, минимални възможности за оцеляване. Защото знаете, че в много страни сегашните изкупни цени са фактически под костоимата стойност на млечните произведения. Това е едно извънредно положение, което изисква извънредни мерки. Надявах се, че, надявам се, че преди предстоящият съвет на министрите на 27-ми. И мисля, че госпожо, госпожо комисар, трябва да направим съответни предложения. Комисията доказа своята добра воля, но всички знаем, че тези мерки не са достатъчни. Трябва да се отиде по-нататък. Нашите колеги и самия аз имахме възможност да направим конкретни бюджет, бюджетни предложения. Трябва да действаме наистина в един ограничен период. Трябва да въздействаме върху пазара. Не може да оставим развитието на нещата на пазарните сили. Иначе ще осъдим милиони а, селски стопани на а, фалит. Трябва да действаме върху пазара. Трябва да въздействаме върху пазара. Такива мерки трябва да предприемем. И за това, госпожо комисар, бих искала вие да кажете какво мислите по този въпрос. Защото трябва да кажа, че вашето изказване съвсем не ме успокои. А, а от друга страна, знам, че комисията проявява добра воля в, в това отношение. Благодаря, господин председател, че ме оставите да довърша. Благодаря, а, Луис Джеймс Никълсън. Благодаря, а, господин председател. Още един път добре дошла, госпожо комисар. Радваме се да ви видим отново сред нас. Вие казахте, че какво е положението. Ние всички знаем какво е положението. И в моя район го познавам, и в цяла, в цяла Европа. Млеч, млекопроизводителите преживяват тежка криза поради ниските изкупни цени. Но каквото и да предприемем, трябва да бъде ефективно. Не можем да започваме сега дебат какви са причините. Не става дума за краткосрочни отговори. Става дума трябва да, от нас трябва да решим незабавно краткосрочния проблем, но трябва да намерим дългосрочно решение. Как да постигнем това? Дали ще премахнем квотите след 2015 година е нещо, което може да решаваме през следващите 2-3 години. Но за сега трябва да решим незабавно проблема в краткосрочен план. Защото, както и други споменаха, много млекопроизводители ще фалират, ако ние не направим нещо и то незабавно. Е Това става и в моят район, в моята страна, става и на други места в Европа. едно, е, това, което, на, което, на което трябва да обърнем внимание, това е разликата в цената, от едната на изкупната цена, която се дава на производителя и цената в супермаркета. Тук трябва да се упражни контрол. От тук идват проблемите. Супермаркетите трябва да се принудат и производители, и онези, които реализират стоките на пазара на древно, да намалят тази разлика в цените. Има още един друг сериозен проблем. Това е, са допуските, които, по които някои стоки, които някои някои, е, някои стоки не бяха допускани на Европейския съюз поради е, е, нивото на съдържание на генно модифицирани продукти. Днес след обед ще обсъждаме този въпрос, но би било интересно да чуем дали имате нещо да кажете и по въпроса за бразилското говеждо. Мартин Хослинг, ала парола. Мартин Хослинг. Госпожо комисар, искам и от е, страна на зелените да кажа, да ви уверя в нашето добро сътрудничество за бъдеще. Но, въпреки това, бих си пожелал е, през лятото да сме достигнали до нови познания, защото трябва да ви кажа, че а, е, вие, вие казахте, че пазара се насочва отново към това да намери баланса си, равновесието си, но това не може да се каже за млекопроизводителите. И това трябва да се каже съвсем ясно. Мерките, които споменахте, е, подкрепата за износа е, с 600 милиона евро. Не знаем дали тези мерки ще доведат до правилен резултат. Е, би могло, но не знае, но е, това няма връзка с факта дали след 2015 година ще премахнем квотите. Може би правилният сигнал на пазара ще е наистина да намалим квотите, защото имаме все още един проблем с производството, голямото свръхпроизводство и проблем с търсенето. Т.е. не може да пласираме това производство. И това ми лисваше при във вашето изложение. Е, че не предложихте решение за тази област. Ние губим работни места в е, определени региони в неравностойно, положение и е трудно да установим баланса на пазара. Това е проблем. Ето защо ни трябва много бързо е, стратегия за действие. Е, в противен случай ще се намираме в продължение на доста време в криза. Трябват ни не, веднага мерки. Ние се движим по една спирала надолу и това не е само катастрофа за Европа, това е катастрофа за света. Не е вярно, че само определени страни имат проблеми с експорта. То им това те, такъв проблем имат и по-слабо развитите страни. Това не може да продължава така. Ако не може да се справим с проблема с интервен... чрез интервенциите, това, ще само... това само ще отложи проблема. Ето защо мисля, че трябва да си помислите още веднъж дали а, отношението ви към млечните квоти е правилно. И още едно нещо. Казахте, засегнахте промените на климата. Интересуваме какви са вашите конкретни мерки. Копенхаген и срещата в Копенхаген не са вече толкова далече. Какво ще предложите за, на Копенхаген? И още нещо, което засяга въвеждането на соя с Гемо. Има една нулева толерантност към гемо в Европа. Какъв, по кой път ще се придвижваме за бъдеще? ha la parola, grazie. Vi chiedo il rispetto dei tempi per riuscire a far parlare tutti. Госпожа има думата. Моля, спазвайте времето. Eh, Благодаря, господин председател. Всъщност няма да говоря много за изострената млечна криза. Просто трябва да се опитаме да намерим дългосрочни решения от една обща перспектива. Освен това смятам, както и групата на зелените, смятам, че мерките за експорта ще доведе до една спирала надолу, която ще, ще въвлече след себе си все повече страни. Трябва острата криза към острата криза да приложим много остри мерки. Нещо, което не трябва да е непременно дългосрочно. Трябват ни краткосрочни, но ефективни мерки. И трябва да се запитаме, защо всъщност предимно млекопроизводителите са засегнати от тази криза? Защо страдате от тези цени? Защо цените в млечния сектор спадат така? Трябва да видим какво се случва в цялата хранителна верига, какви са последствията за хранителната верига от производителя до потребителя, който купува съответните изделия. Трябва да се опитаме да погледнем не само върху най-острите е, проблеми, не да да, се преков... да прековем нашето внимание само единствено върху тези проблеми, трябва да търсим и дългосрочни решения като парламент, защото в противен случай никога няма да успеем да се справим с тази криза. Е, всички тези милиони хора, които са загубили работните си места, на тях им трябва много повече от директна помощ за селското стопанство. И ако искаме да развиваме селските райони, ако искаме да запазим разнообразието на културите и живите селски райони, то трябва именно да мислим за дългосрочни стратегии. И като последен от координаторите Алфред Тропикс. Mums Latvijā jautājumi, kas saistīti ar lauksaimniecību un piena ražošanu, ir ļoti aktuāli. Проблемите, свързани с земеделието и млечните продукти, са наистина много важни и в нашата държава, както навсякъде другаде. В Латвия страдаме от дълбока економическа криза. Европейският съюз трябва да поеме поне част от отговорността за настъпилата в Латвия тежка економическа криза, защото банките, особено в, в Швеция, Наш, нашия брутен вътрешен продукт е 14,5 5 милиарда долара и сме а, взели назаем 4 милиарда евро. Земеделският сектор е поне един сектор, в който могат да се произвеждат продукти. Земеделските стопани се опитват да продават своите продукти, но напоследък това става много трудно. И се съгласявам с моите колеги, които са убедени, че мерките, предложени да се стабилизира земеделския сектор, не са надеждни те също така са и недостатъчни. Ако не успеем да поддържаме нашия земеделски сектор в добро състояние, няма да успеем да постигнем една от основните си цели. А именно да осигурим самодостатъчност по отношение на земеделските продукти – аз подкрепям продължаването на тези дебати и наистина сериозно трябва да обсъдим какво да правим по-нататък. Не трябва да забравяме, че има разлики между това, което би могло да бъде постигнато от по-големите държави членки и от по-малките. Особено там, където а, има по-неблагоприятни области. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Е, Има повече от 25 е, души записани за изказвания и е трябва да дам думата на комисар Фишер Бойл за отговор 12 и 15. Трябва да спазвате определеното време, иначе няма да, мога, няма да могат всички хора да вземат думата. За минута, за минута и 30 секунда, ако, ако ми разрешите. Това е криза, която е свързана с глобалната криза. Е, взехме мерки, структурни мерки. В областта вие бяхте много оптимистични, които бяха взети преди една година. Как обаче може да управляваме тази криза? Какво е положението? Има свръхпроизводство на млеко, мляко. Използваме интервенция, използваме други мерки, за да се справим с това положение. Но има и структурни начини да се опитаме да излезем от кризата. Вие казахте а, нещо, с което не съм съгласен да преструктурираме, като намалим броя на производителите. С това не съм съгласен. А, как може едновременно да използваме а, да използваме интервенционни мерки и да увеличаваме квотите с 1% всяка година. Това е едно. Второ, ако а, даваме помощи, те трябва да бъдат главно помощи за производителите, а не за преструктуриране и за намаляване на броя на млекопроизводителите. Това е второ. И накрая. Тук се поставя един основен въпрос. Каква трябва да бъде регули... Как трябва да се регулира пазарът на селско стопански продукти? Моля, кажете ми точно какво имате предвид в светлината на млечните квоти, като се има предвид, че те в момента много често се надминав, надхвърлят. Ето моят въпрос, за който ви поставям, госпожо комисар. Благодаря. А сега а, искам да благодаря искам да благодаря на госпожа комисарката и на всички колеги, които се изказаха до този момент. Очевидно е, има някои естествени трудности, които трябва да бъдат преодолени, но има нещо, което искам да спомена пред госпожа комисарката. Особено в някои райони на Европа. Имам предвид бананите и банановата война. Банановата война беше една страхотна битка – но аз съм загрижен за производителите на банани в Европейския съюз. Имаме такива в страните от Африка, Караибите и Тихоокеанския басейн и другите по света. Не трябва в никакъв случай да разделяме едни производители на банани от другите. Това е много голям проблем. Трябва да защитим производителите на банани в Европейския съюз. И още нещо. Доматите. Производителите на домати също се нуждаят от помощ. По този въпрос е необходим стратегически план, необходимо е споразумение. Защото освен това трябва да изпълняваме и споразуменията, които вече сме сключили, например споразумението с Марокко. Подобни споразумения трябва да се сключат и с други страни. Тамарелла. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Много съм щастлив, че съм тук, но очевидно преживяваме една сериозна криза, включително и криза в земеделието. Как, от какво страда земеделието? От нестабилността на цените. Вчера беше млякото, все още проблемите там продължават, днес е житото и така нататък. Очевидно, сблъскваме се с многобройни проблеми в селското стопанство. Вие изказахте съчувствие с производителите, казахте какви са плановете в дългосрочен план, но в краткосрочен план трябва да се опитаме да спасим изчезването на милиони работни места. Присъединявам се към преждеговорившия, който каза същото. Бих искал направо да ви запитам следното. Как възнамерявате да регулирате пазара? Вече този въпрос се повдигна, за да може да се намери равновесие на пазара, едно разумно равновесие като подкрепяме качеството, но качеството, а, качество в един балансиран пазар. Нека заедно да помислим за механизми за краткосрочно регулиране, за да може на производителите да се плащат разумни, прилични а, цени за техните продукти. Благодаря, госпожо председател. Да, господин председател, благодаря, госпожа комисар. Благодаря, господин председател. Тъй като имам само една минута, ще се спра на три въпроса. Първо за млякото. Споменахте, че е необходима предсказуемост. Аз винаги съм подкрепила квотите, но мисля, че въпросът трябва да бъде разгледан и по друг начин. Ако премахнем а, а, квотите, може с млекопроизводителите да стане както с зърнопроизводителите, да не им се оказва достатъчна помощ. Сега в Европейския съюз няма никаква регулиране на производството. Положението, както вече мнозина споменаха, е много, много сериозно. А, говорим за разоряване а, на а, фермери, на техните семейства. И трябва да реагираме. Мисля, че надзорът над пазарът на дребно е крайно време да бъде по-ефективен. Това се отнася и за млякото, и за сирената и така нататък. Не действаме достатъчно ефективно. И накрая въпросът за вносът на протеини в Европейския съюз. Това е една област, в която скоро също ще настъпи криза. И разбира се, и въпросът за геномодифицираните организми. А, като комисар, бихте ли ни казали какво смятате да се направи по отношение на вноса на протеинови фуражи извън, от страните извън Европейския съюз? А, господин Папастанкус. Благодаря, госпожо комисар, благодаря, господин председател. Благодаря на а, госпожа Фишербол за своите представяне. Аз съм член на Комисията по международна търговия и бях докладчик по въпроса за преговорите от кръга в Доха. Участвах също така и на срещата в Женева. През октомври 2005 година бяха направени много щедри предложения обаче от страна на нашите международни партньори нямаше отговор. Не получихме отговор. Отказахме се от по-нататъчни преговори в кръга от преговори Доха след провалът през юли 2008 година. Какво смятате да направите в интерес на ОСП? Смятате ли да действате по този въпрос или ще оставите на комисаря, който отговаря по международната търговия, да продължи преговорите в това отношение? Бихме искали да се поддържа позицията, прията през 2005 година. Поддържате ли все още тази позиция или не? Бих искал да знам какво е отношението на комисията по този много важен въпрос за развитието на европейското селско стопанство не съм протекционист, не бих искал да бъда протекционист, но искаме справедлива търговия между равнопоставени партньори. А не искаме либерални позиции, ултралиберални позиции, каквито се чуват от тук и там. По мое мнение, вие винаги трябва да взимате предвид дългосрочната перспектива. С други думи, дали настоящата ситуация е в резултат от, от предишни грешки или а, трябва да мислим за настоящата ситуация от гледна точка на разработване на стратегии за бъдещето. И просто се питам дали настоящата ситуация а, се дължи на липсата на конкурентоспособност в сектора на земеделието в Европейския съюз или се дължи на по-широка економическа криза, намаляване на търсенето. Също така се питам какво възнамерява да прави Европейската комисия, какво може да направи по принцип, за да се преодолее нестабилността на цените. Анализирали сте причините за нестабилността на цените? На какво се дължи тя? А следващият ми въпрос е дали бяха извлечени някакви изволи след реформата в захарния сектор, след като намалихме производството в сектора на захар. Какво се случи по-късно? Така че има много различни въпроси. Бихме могли да попитаме и за Световната търговска организация какви идеи ще представите по-нататък по време на дискусиите с търговската организация. Нека продължа и с друг въпрос. Какво смятате за бъдещето? Дали имаме определени предположения, свързани с нарастването на населението и дали някои държави, които изнасят, ще се наложи да внасят в бъдеще поради разликите в населението в различните а, държави. Дали има дългосрочни предвиждания, дългосрочни прогнози в тази област. Благодаря много. Благодаря, мадам, госпожа Делонг. Бих искала да благодаря на комисаря, че е тук. Чудесно е да я видим отново. Радваме се, че тя е сред нас. Искам да кажа нещо за млечния сектор. Вие сте, чухме доста амбициозни цели Говорихте за предложенията, които смятате да направите, но е, интересно е както тези предложения ще се е, ще повлияят върху конкурентоспособността. Но имам и друг въпрос, свързан с хранителната верига. Важно е да разглеждаме производителите като база на хранителната верига. Затова е важно да имаме едно изследване, на което да стъпим. Но трябва да не откъсваме поглед и от конкурентоспособността, защото ще видим, а, че а, е, определени земеделски стопанства се обединяват, но когато те се обединят, от, от Брюсел се казва, че прекалено много са се обединили. И освен освен това, искам да засегна и мерките за опазване на околната среда. Тук става дума за определени усилия, но има усилия и има предупреждения, че има препокриване с държавни субсидии, т.е. трябва да знаем какво ще правим след 2013 година. Искаме конкретните ваши становища. Госпожо комисар, Искам да насоча вниманието ви върху положението на селските стопани в планинските области. Мисля, че никъде не е, е толкова проблематично развитието на селските райони, в, колкото в планинските райони. В момента положението в млечния сектор се отразява именно много тежко на тези селски стопанства. Защото от около една година тези хора страдат много. Вие знаете, че някои от регионите в планинските райони направиха предложение за развитие на общата селскостопанска политика. Искам да ви помоля да се запознаете с тези предложения и да ги интегрирате в по-нататъчната си стратегия. Господин Шмидт. Благодаря ви. Госпожо комисар, бих искал да ви приветствам отново сред нас. Благодаря ви много и за тази точка, която отбелязахте за трудните региони, за в по-неблагоприятно положение. Аз съм от Шотландия и там това положение е много разпространено. благодарен съм ви, че посочихте тази точка, защото други държави злоупотребяват с това ние ще ви окажем сериозна подкрепа в тази област, но в същото време се притесняваме и заради натиска и а, критиките от страна на други държави. Независимо какви критерии посочим ние, а, те се смятат за а, ненужни. Дали смятате, че бюджета за тях е сигурен е, и ще бъде опазен от критиките на другите държави?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 nos hablaba sobre la crisis del sector lácteo y hacía referencia a que la Comisión solo ha planteado. Говорихме за кризата в млечния сектор и се каза, че комисията иска да разшири настоящите мерки. Но мисля, че в рамките на една европейска криза да прилагаме европейски мерки, това означава, че държавите членки не може да бъдат оставени сами да се справят. Трябват общностни мерки, с които да се преодолее тази криза в млечния сектор. Искам да ви задам един общ въпрос. Какво ще направи комисията, за да изглади разликите между цените на производителите и цените, които плащат потребителите. Защото производителите са много загрижени за цените. В моята страна е така, че има разлики от 1000%, например при картофите, когато се погледне ценовото развитие от производител до потребител. Какви са мерките от страна на комисиите за уравновесяване на тези разлики? Добър ден. Добре дошла, госпожо комисар. Познаваме се вече от няколко години. Не сме се виждали е, наскоро, но е, участваме заедно в преговорите на СТО. Очевидно положението е сериозно и е, фактически е, земеделците не искат състрадание, а справедливост. Ова, това, което вие предлагате, това е намаляването на квотите и преструктуриране на производството. Тези две предложения не отговарят на необходимостта да се преодолее кризата. Необходими са ни отговори краткосрочни и в средносрочен план. Незабавните отговори, ясно е, в целият Европейски съюз е необходимо намаляване на квотите за млякото, за да може да се хармонизира търсенето и предлагането. Такова намаляване трябва да бъде около 5%. Второ, необходимо е да се окаже натиск върху а, промишлеността и супермаркетите, тъй като не е приемливо те да решават какво да бъде нивото на цените, без да взимат предвид себестойността на производството. Сега в средносрочен план. Не е важно само кой произвежда, но как произвежда. Вие споменахте предстоящата среща в Копенхаген, но днес начините на производство, които се използват в е, Европа, са в противоречие с копенхагенските е, тенденции. Днес е, се произвежда мляко единствено възоснова на внос на соя и фуражи, които идват от южните страни. Необходимо е да се върнем към производство на мляко възоснова на пашата, възоснова на тревата. И в общ план трябва да се върнем към преговорите в СТО. Нещо, за което не чух нищо във вашето изложение. Знаем, че отварянето на пазара, виждаме го при млякото, виждаме го при говеждото и неговия внос. Знаем, че ще разрушим по този начин способността на селските стопани да се издържат. По този начин ще се, пре, ще се ликвидират онези, които са така наречени недостатъчно рентабилни. Необходимо е да се обсъди въпросът за продоволствената самодостатъчност в Европейския съюз. Благодаря господин председател, госпожо комисар. Искам да подчертая, подчертая, че поддържам вашето намерение да се премахнат млечните квоти до 2015 година. И моите колеги и аз смятаме, че това ще бъде една справедлива мярка, която ще доведе до консолидиране на млекопроизводствения сектор – Знам какво е положението на пазара на млечни а, продукти. Говорил съм и с производители. И всички казват, че проблемът е в цените. Какво получават за това, което произвеждат. В сравнение с това, което а, са цените на дребно в магазините. Разбира се, лесно е да се а, е, получава голяма печала по този начин, но много трудно е за производителите да продават производството си при тези цени. Те се сблъскват с огромни трудности. Дали не може да се възприеме някаква друга система, включително чрез оказване на натиск на посредниците и на търговците на дребно. а, би трябвало и да се насърчава производството, защото тук става дума и за нивото на търсенето. Бихме могли да направим нещо примерно за раздаването на мляко на учениците. По време на последният парламентарен мандат на някои от нашите заседания се предлагаше мляко, поне на някои от заседанията – Днес виждам, че ни се предлага само чай и кафе. Нито чаят, нито кафето се произвеждат в Европейския съюз. Мадам Додс, плиз. Госпожа Додс. You, uh, Благодаря, господин председател. Благодаря ви, госпожо комисар, за това, че дойдохте тук днес. Като нов член на парламента от Северна Ирландия, виждам, че има диспропорция в това как сме повлияни от кризата в економиката и в млечния сектор. До някъде съм разочарована от фокуса върху дългосрочните цели, което може би означава, че няма да помогнем на земеделските стопани, които са в изключително трудна ситуация. Бих искала да предложа някои мерки, които смятам, че ще е добре да бъдат разгледани от комисар Фишер Бойл. Например, някои предложения за ам, намаляването и а, за нулевата толерантност по отношение на генно модифицираните организми. Това ще е от особена важност през зимата. Бихме искали да видим и някои предложения за повишаване на търсенето на млечните продукти. Мисля, че се нуждаем от конкретни предложения от комисията в това отношение. Също така трябва да разгледаме и варигата по доставки, например крайната цена в стопанствата и цените, които са на лице в супермаркетите. Тук трябва да бъдат предприяти мерки много, много бързо. Също така трябва много фокусирано а, финансиране на млечния сектор. Господин Морвей, госпожа Морвей, извинете. Благодаря ви. Бих искал да ви разкажа за една нова концепция, именно кръстосното спазване. Това означава, че земеделските стопани ще получават специална субсидия за създаването и поддържането на работни места. Тази субсидия ще се основава върху броя на работните места в съотношение с размера с използваната земя. Аз смятам, че трябва да се въведат изменения в бюджета на тази основа. Като адвокат по човешките права много се интересувам от дискусията за продоволствието като човешко право. А именно, че хората трябва да имат право, основно право да ядат храна, която е здравословна, питателна. А също така и общностите ще трябва да имат колективната отговорност и право да решават какво да произвеждат и как да произвеждат. Според мен по този начин човешките права имат бъдеще в Европейския съюз. Третият ми въпрос. Унгарски земеделски стопани ме помолиха да ви попитам какво е вашето съобщение, каква е вашата идея на Европейския съюз ще има а, хиляди земеделски стопани, които ще фалират тази есен, защото освен ужасната ситуация, пред която са изправени старите държави членки, те трябва да се конкурират и с субсидиите, то ще получават само част от субсидиите, които са били получавани от старите държави членки. Това им се струва несправедливо и хиляди земеделски стопани ще фалират, защото атмосферните условия са ужасни и те ще бъдат принудени или да продадат своите земи, или те ще бъдат иззети от банките. Какво е вашето съобщение към тях? Благодаря ви много. трябва да побързаме, защото след като се изкажат 25 души, ще трябва да дам думата на комисар. Госпожа Чека. Благодаря ви, господин председател. Благодаря. Благодаря и на госпожа комисара. Благодаря за вашата отвореност, с която се отличавахте през всичките тези години. Днес след обяд ще говоря за бюджета и се надявам утре да гласуваме положително по това предложение. Но в момента имаме една нужда, а от друга страна имаме и проблема с квотите. Трябва да се решим за едното или за другото. Трябваме веднага мерки, но от друга страна говорим за това, че през 2015 трябва да премахнем квотите. Какво ще кажем на селските стопани. Не можахме да се преземим меко, имаме катастрофа. Какво да кажем обаче на селските стопани? Моля, помислете по този въпрос за дългосрочните мерки, за средносрочните мерки и а, какво ще правим след 2015 година. Трябва ни ясно послание за селските стопани. Сега по отношение на млечния фонд. Исках този фонд, когато премах, е, за, премахнахме квотите и този фонд може да го използваме много ефективно, особено в сегашната ситуация. Затова все още се застъпвам за този фонд. Николеско e има думата, заместник председателя. М съжалявам, не може да приемем повече изказвания с монополизате да е субект от криза един. Благодаря. Днешният дебат, разбира се, е породен от кризата в млечният сектор. Тази криза е фактически част от общата криза на земеделието в света. Очевидно, през в подобен период необходимо е да се помага на производителите. Необходимо е директна помощ, такава каквато спомена госпожа Морвайс преди малко. Знае много добре какво е положението в по-старите страни членки на Европейския съюз. Селскостопанските производители се радват на значителна финансова помощ. Новите страни получават много по-малко помощ. Тази помощ не е достатъчна. Не искам да започвам отново този дебат но трябва да се намерят альтернативни решения, за да избегнем разоряването на селските стопани от източна Европа. Благодаря. Госпожо комисар, доверието в комисията, доверието лично към вас ще зависи от ефикасността на мерките, които ще вземете за възстановяване на млекопроизводствения сектор. В момента положението не е задоволително и сегашната политика се провали. Това е ясно. Госпожо комисар, готова ли сте да приемете нови предложения? Например, предложението на Френското Министерство на земеделието по отношение на помощи за износ на млечни произведения? Второ, какво е отношението ви по отношение на предложението на Унгарското Министерство на земеделието за увеличаване на квотите с 50%, тъй като в това отношение ние, новите страни членки, сме в едно дискриминирано положение. И трето, защо Европейската комисия не може да противодейства на доминиращото положение на големите търговски вериги. Положение, което наблюдаваме вече в течение на много години. Благодаря. Сега е, часът е 12.25. Трябва да дам думата на госпожа комисарката, за да може да отговори на въпросите. Съжалявам за онези 15 на души, които не успяха да се изкажат. Но ако не дадем достатъчно време на комисията, няма да можем да приключим плодотворно нашия дебат. Ще дам думата на госпожа Фишер Бол, но искам да подчертая нещо, което мнозина тук казаха. Необходимо е да се направи повече. Това бе подчертано и през юли. Бе подчертано и днес и се надявам, че ще може да го направим. Би трябвало по време на пленарната сесия в Страсбург да отправим пряко искане към комисията за предприемане на нови мерки за преодоляване на кризата. Ние сме именно парламентарната комисия, която, надяваме се, след няколко, само няколко седмици ще има правомощия равни на правомощията на съвета на министрите. Трябва да направим конкретни предложения. Наша е отговорността за формулиране на подобни конкретни предложения, а не само а, да се оплакваме от трудностите, с които се сблъскваме. И така, госпожо Фишербол, имате думата. Ще използвам четирите и половина минути, с които разполагам, по най-ефективния възможен начин. Ще започна с млечния сектор. Смятам, че мнозина си спомнят положението през есента на 2007 година, когато се увеличиха драстично цените на млечните произведения и а, беше, имаше искане да увеличим незабавно квотите. Обсъдихме въпроса и решихме да ги увеличим с 2%. Реагирахме много бързо с подкрепата на парламента. Съгласихме се да проведем проверката на състоянието на ОСП през ноември миналата година, за да можем да осигурим меко кацане след премахването на млечните квоти. Днес положението е тъкмо обратното. Говори се, че ще има срив през 2015 година, когато изчезнат квотите. Някой казва, че решението е в намаляването на квотите. Не трябва да забравяме обаче, че системата на квотите не е задължение. Не, задължава никого да произвежда. Тя дава възможност за производство. И днес ние сме с 2,5%, 2,5% под квотите. Разбира се, в различните страни положението е различно. И затова никога няма да може да постигне мнозинство в полза на намаляването на квотите, защото ще видите веднага, че фермерите, които а, очаква, са очаквали едно ниво, веднага ще искат компенсиране, ако се намали това, което им се разрешава да а, произвеждат и а, реализират. Тоест, а, не това е правилният път, а, по който трябва да тръгнем. Реагираме на кризата на пазара, още от самото начало, било чрез интервенционни мерки за съхраняване на произведеното и то в много по-високо ниво, отколкото смятахме, че ще е необходимо в началото, когато имаше ограничения за това как можем да се намесваме в пазара. Както вече ясно казах, аз а, съм, се радвам на подкрепата, която получаваме по този въпрос. Не искаме да бъдем обвинявани, че затрудняваме е, развиващите се страни. Трябва да бъдем особено внимателни, въпреки че върху нас се опразнява силен натиск през последните 12 месеца да увеличим средствата, които се връщ, възстановяват при износа. Става дума за 174 милиона евро подобни средства за възстановяване голяма част от средствата се инвестират в интервенционната система. По отношение на храненето в училищата имаме нова програма. По отношение на програмата за подпомагане на млекопроизводството имаме специална програма. В документа ни по въпроса за млекопроизводството, публикуван преди лятната вакансия в края на юли, се предлагат различни възможности за улесняване на економическото положение на а, фермерите. Даде се възможност да бъдат изплащани преки помощи на 16 октомври, на место в края на годината. А, предложихме да се намали минимума от 7500 на 15 000 евро предвидихме също така възможността за страните членки да се разглежда системата за квотите не на национално равнище, а на равнище на производителите. Това значи, че могат да се налагат санкции на производителите, дори когато не е надхвърлена националната квота. Това е един начин да се замрази квотната система и да не се дава възможност на някои фермери да произвеждат повече от квотата, защото други произвеждат по-малко. Мисля, че това е едно от важните предложения в нашия документ по въпросите на млекопроизводството. Една от причините, и мисля, че тук става дума за е, търсенето и производството, това, което не се наблюдаваше през 2007 година, през сета на 2007 година, промишлеността, която използваше млякото за производство на храни, се отказа от използването на млякото, тъй като то беше прекалено скъпо и започна да използва растителни мазнини. Тези а, хранителни предприятия никога не се върнаха към млякото като суровина. Това е един от проблемите, пред които сме изправени. Не бих казала, че е, е, съм оптимистка по отношение на този въпрос. Проблемите е, в млечния сектор, трябва да ви кажем, ми причиниха много без, безсънни нощи. Как да намеря решение без да застраша пътя, по който сме тръгнали? Защото смятам, че насоката, в която сме поели, е правилна за развитието на млекопреработването и млекопроизводството в Европа. За мен би било най-лесно да приема всичко, което се предлага и да каже добре, по този начин ще се успокоят всички, които предлагат едно или друго, но мисля, че по този начин не бих изпълнила дълга си. Това, което наблюдаваме в момента, и аз се опитвам да намеря а, правилният среден път. Виждаме стабилизиране на цените, не казвам, че те са стабилизирани на приемливо равнище, но наблюдаваме стабилизиране на цените. Виждаме увеличаване на цената на пълноценното мляко на прах с 25% на търговете. Виждаме също така, че интервенцията по, по отношение на маслото е почти приключила, нещо, което е също положително, тъй като преди седмица или месец имаше е, предложение за много високи нива на интервенции е, при маслото, пък и при млякото на прах. Значи виждам някои положителни признаци в момента. И именно това е, е от което се нуждаем. Внимателно следим положението. Знаете, че ще го обсъдим на съвета идният понеделник. Господин председател, ако ми разрешите, искам съвсем накратко да се спре на някои от другите въпроси, които бяха зададени. По отношение на вносят на а, соя. Знам, че има различни гледища по отношение на генномодифицираните продукти, които се внасят. Но днес повече от 80% от вносът на соя е генномодифицирана соя. Това е факт, който няма да се промени в бъдеще. Гарантирам ви това. Защото има все още, все повече и повече геномодифицирани а, продукти в а, САЩ, а, на Бразилия, и Аржентина, страни, от които ние внасяме непрекъснато. И за да може да произвеждаме на конкурентоспособни цени, ако забразим, замладим този внос, веднага ще съсипем месопроизводството. Защото ако преминем към нулева толерантност, към нулева търпимост, съдържание на геномодифицирани организми, или дори 0,5% прак за неодобрени геномодифицирани организми, ще имаме проблеми. Необходим ни е тук технически прак, за да не се сблъскаме с огромни проблеми. Ако погледнем ако, какво ще стане, ако внасяме само немодифицирани или само геномодифицирани, които са одобрени по бавната процедура за одобряване на подобни продукти в Европа, това значи, че нашите селско-стопански продукти няма да бъдат конкурентоспособни. Какво ще стане? Ще трябва да внасяме говеждо и други видове месо от цял свят, откъде ли не. И то страни, в които животните биват хранени с генномодифицирани продукти, които разбира се съвсем не са одобрени в Европа. Това ще бъде просто една измама единственият резултат ще бъде разоряването на нашите собствени производители. Необходимо е значи, да бъдем много внимателни в това отношение, това е ясно. И аз в никакъв случай не препоръчвам а, а, одобряване на геномодифицирани организми по бърза процедура, което би се отразило на качеството, но трябва да внимаваме да не унищожим а, собственото си производство. Няма да навлизам в подробности по този въпрос. Няма да влизам подробности по въпроса за бананите или доматите. Само ще кажа, че когато се съгласихме, споразумяхме по въпроса за бананите, това беше едно отлично решение за производителите на банани. Знам, че сега се водят разговори е, с страните от Африка, Карибският и Тихоокеанският басейн. Опитваме се да намерим решение с тях. Но ще направим преглед на е, положението с пазара на банани в най-скоро време и ще ви уведомим за заключенията, до които е, сме стигнали. По въпросите за СТО, утре тръгваме за Нью Делхи където ще се срещнем с 30 министри на търговията от 35 страни, главно развиващи се страни, които биха искали да се продължат разговорите и е, е, заключенията на е, е, предстоящата среща на Г8 е, е, и на ОСИР трябва да бъдат в, в, в е, е, такива, каквито те очакват. През 2008 година, юли 2008 година, поддържахме плодотворен диалог с съвета. Надявам се, че така ще бъде и сега. Очевидно това е необходимо. Господин Бове спомена различните дългосрочни и краткосрочни намалявания на квотите за мляко. Няма да повтарям повече неща по този въпрос, но искам само да кажа, че по отношение на производството на протеини в Европа е възможно за държавите членки да окажат помощ на отглеждането на тези култури. Знам, че Полша и Франция ще се възползват от тази възможност за да поощрят това производство. Въпросът с липсата на баланс между плащанията за старите и новите държави членки ще бъде част от дискусиите, които ще се проведат през следващите месеци и години, посветени на бъдещето на ОСП след 2013 година. Когато се съгласихме да проведем проверка на състоянието на ОСП, имаше декларация от всички държави членки, че а, ще се направят опити да се постигне баланс по отношение на стоеностите на директните плащания. Господин председател, мисля, че нямам повече време днес. Но, както знаете, аз ще съм щастлива да се върна тук и да обсъждаме всякакви въпроси, които бихте желали. И така срещата се разпуска и трябва да се върнем в 3 часа, за да продължим с работата на нашата комисия. Благодаря на всички.